Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires nationaux et européens, Дами и господа, уважаеми народни представители и европейски представители, имам удоволствието в качеството си на председател на Комисията по бюджета в Европейския парламент и бивш френски депутат да ви приветствам с добре дошли на днешната сесия, посветена на бюджетната политика и ефективността на бюджетната координация. Аз съм съпредседател с колегата господин Дуйсенберг, председател на парламентарната комисия по финанси, в Камерата на представителите в Нидерландия. Добре е дошъл и на Пиер Московиси, европейски комисар, отговорен по економическите и финансови въпроси, данъчните въпроси и митническите такива. Добре е дошли! В рамките на тази втора сесия на междупарламентарната ни конференция ще обсъдим механизмите и процедурите, приложими в нашите държави членки с цел бюджетна координация. Ще обсъдим също така ролята на парламентите. Ще се опитаме да открием методи за подобрения, като например създаването на бюджетен съвет или механизъм за бюджетна стабилност на еврозоната, така както тези механизми са упоменати в доклада на петимата председатели. Скъпи колеги, неизменно днес Европейския съюз има като економическа политика единствено националните такива. Липсва последователност между валутната и бюджетната политика на европейско равнище. Затова смятам, че е спешно да се изгради собствен бюджет за еврозоната, за да може да се справим с асиметричните сътресения и да компенсираме положените от държавите членки на еврозоната усилия за реформи. Европейския механизъм за стабилност може да представлява началото на един такъв механизъм. Това е един вид механизъм за стабилност, който се подхранва от всяка една държава членка на еврозоната допълнения има и различни гаранции. Та този европейски механизъм за финансова стабилност не подлежи на парламентарен контрол. Парламентарен контрол не се осъществява нито от националните парламенти, нито от европейския. Аз лично бих искал да кажа, че бихме могли да подобрим процедурата, ако имаме министър, компетентен за тази цел министър в еврозоната. И нашата конференция по член 13 може да се организира по-често, като в нея трябва да заседават също така и е, представители от е, финансовите министерства на държавите членки, а не само народни избиратели. Това е просто една мисъл, която споделям с вас. Фискалния пакт несъмнено ни предоставя повече възможности и ние би трябвало да използваме тези възможности много по-смело, отколкото го правим до сега. С нетърпение бих искал да чуя вашите коментари по тази тема. Ще се опитаме, разбира се, да проведем балансиран дебат, затова ви приканвам да се придържате в своите изказвания в рамките на две минути. Председателя Дуисенберг ще председателства по време на обмена на мнения. А сега аз лично бих искал да дам думата на комисаря Пьер Московиси. Имате думата за уводни думи не повече от 10 минути, ако обичате. Благодаря ви, господин председател. Няма да надвиша времето си от 10 минути. Дами и господа, благодаря ви за това, че ме поканихте отново. Аз бях в тази зала тук вчера, а вие ме поканихте в рамките на втория ден на междупарламентарен обмен, за което ви благодаря. Ще обсъждаме економически и бюджетни въпроси. Както казах и вчера, Основната ни цел в рамките на европейския семестър е да обърнем внимание и на тази последна част, която разглеждаме днес. Посланието ми днес е простичко. Бюджетната отговорност си остава приоритет на европейско равнище, но разбира се, този приоритет не трябва да противоречи на растежа. Разбира се, в този контекст националните парламенти могат да играят ключова роля. Съществено важно е, аз също съм бил национален депутат, изключително важно е да се вземат предвид становищата на националните парламенти. Разбира се, логиката е изцяло европейска, но несъмнено избора на средствата, прилагането се извършват на национално равнище. Затова е изключително важно да имам диалог между нас. Защо координацията е важна? По една простичка причина. Финансовите и бюджетни въпроси са тясно свързани, нещо, което, на което ни научи кризата. Обсъждахме въпросите за координацията, но нека напомня няколко важни аспекта. Първо, бюджетната отговорност е и трябва да остане един от стълбовете на економическата политика в Европа. Това е основен принцип, който продължава да е валиден дори и след кризата. Да, аз съм комисар, отговорен по паричните въпроси, и финансовите въпроси, и митническите такива и поеха ангажимент през 2015 година в Европейския парламент да направя така, че правилата в това отношение да се спазват, правилата във връзка с бюджетната дисциплина. Изключително важно е да има такава бюджетна дисциплина още повече, че това се отразява на отношенията и между поколенията. Да не забравяме, че сме изправени пред проблема и с застаряването на населението, което придава още по-голямо значение на този момент. Трябва да се намери добър баланс между средносрочния и дългосрочния план. Необходимо е да има баланс и да се стигне до възстановяване на економическия растеж. В рамките на европейския семестър дълго обсъждахме а, тази тема, обсъждахме и с вас вчера. Някои държави прилагат структурни реформи, които могат да подпомогнат растежа в краткосрочен план, като същевременно се постига и до устойчиво бюджетиране в дългосрочен план. И на последно място, преди да премина към координацията, бих искал да кажа, че бюджетната политика изисква консолидирано виждане на еврозоната. В някои държави може да има недостатъчно инвестиции, но да има съответния марш, за да се коригира този проблем. В други държави може да има малък марш, който е по-скоро изчерпан. И в този случай трябва да се направят съответните корекции, за да се стигне до баланс. Но трябва да има общо виждане, виждане на цялото, на еврогрупата. Прекалено много отделяме внимание на отделните държави, а не гледаме на цялото. Това е нещо, което не трябва да забравяме преди да започнем дискусията за бюджетната координация. Всички вие знаете в каква атмосфера се проведе а, дискусията за бюджета. От Лисабонския договор на сам, държавите членки трябва да координират економическите си политики. Пакта за стабилност и растеж задава рамката за тази координация. А фискалния пакт, който е междуправителствен, има за цел да се засилят някои аспекти от въпросната координация. В пакта се съдържат и задължения за държавите членки. Преминаването към нова форма на управление посредством пакета от две законодателни мерки, и шест законодателни мерки, доста промени графика. По този начин ние се оказахме в еврозона, която имаме ексанте бюджетиране. Какво означава това? Това означава, че проекто бюджета, който се представя през есента, се представя след като имало дискусии с Еврокомисията, с държавите членки и на теория е възможно на дадена държава членка да се предложи да представи нов проект бюджет – това е правомощие, което доста промени ситуацията в бюджетната сфера. Разбира се, националните парламенти продължават да играят важна роля в това отношение. Националните парламенти могат да играят тройна роля. Националните парламенти правят така, че бюджетната политика да бъде устойчива в европейски план. Има правила, и критерии, които трябва да бъдат спазани. Националните парламенти трябва да гарантират също така ефективността на бюджетната политика. Може да се постигне консенсус само единствено след като е проведена подробна дискусия във връзка с последствията в средносрочен и дългосрочен план. Несъмнено, националните парламенти са тези, които могат да изкуват подобна политика. И не на последно място, националните парламенти са гаранти пред европейските партньори, защото националните парламенти трябва да следят, че тяхното правителство спазва решенията взети в Брюксел, което означава, че всички имаме съвместна економическа отговорност. Участието на националните парламенти в економическата политика е изключително важна, за да има координация в Европейския съюз. Националните програми са предварително условие за последващите програми за конвергенция, които се изготвят в рамките на европейския семестър. Пакта за стабилност и растеж, както знаете, изисква всяка една програма да включва информация чрез която да се изясни дали бюджет е бил представен пред националния парламент, дали този бюджет е бил прият и какво е било мнението на Министерски съвет. Това означава, че за държавите членки на еврозоната координацията в Европейския съюз обхваща също и годишния бюджет. Заедно с представянето на проекто бюджета. Становището на Европейската комисия също е важно в рамките на приемането на този бюджет. Европейската комисия винаги е готова да излезе със становище пред националните парламенти, които го изискват, нещо, което може би не знаете. А, нека националните правителства не се крият зад Брюксел. Използвайте тази възможност за диалог. Смятам, че имаме прекомерно малко възможност да контактуваме с националните парламенти. Всички можем да спечелим, ако този диалог се осъществи. Председателя Юнкер и останалите председатели изразиха своето становище в доклада на петимата председатели. Спомняте си, че комисаря, извинете, председателя Юнкер миналата година излезе с изявление, в което каза, че Европейския съюз трябва да има съвместна фискална и бюджетна политика. Аз от дълго време проповядвам тази идея. Кризата ни показа, че нямаме централни бюджетни органи. И в това отношение ние много се различаваме от други сили, като например САЩ. Ако искаме бюджет за еврозоната, ще се нуждаем от подобен орган. Създаването на обща хазна ще даде възможност да се използват макрофинансовите възможности. И за да се впиша във времето, ще приключа със следните думи. Ако желаем да има европейска хазна, ще трябва да има и политическа воля. Ще трябва някой ден да се избере министър на финансите на еврозоната. Сега дали той ще е член на Европейската комисия или член на съвета, аз имам мнение по въпроса и то от доста време смятам, че трябва да бъде по-скоро министър на финансите на съвета и на държавите членки. Националните парламенти също ще трябва да се организират, за да може да упражняват демократичен контрол. Да в това отношение сме на едно мнение, господин председател, и за мен е изключително удоволствие да обсъдим темата днес всички заедно. Заключение. Европейската комисия е необратим партньор по отношение на бюджетната координация. Но този процес съвсем не бива наложен от нас. Ние спазваме изцяло правомощията на националните парламенти, бих искал да ви уверя, че по никакъв начин не възнамеряваме да накърняваме суверенитета на държавите членки. Нека по-системно да използваме тази възможност за диалог между нас. Нека заедно да взимаме решение. Благодаря ви, господин комисар, казва господин Артуи. Да, действително, трябва да поемем съвместно отговорността, за да може да имаме резултат. Сега ще дам думата на Франческо Бочия, председател на бюджетната комисия от Камерата на депутатите на Италия. Пет минути имате. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Вие очертахте рамката. Ние, естествено, не можем да, да излезем извън нея. Трябва да кажа, че италианското законодателство е напълно приспособено към европейското, що се отнася до економическото управление. Ние отговаряме със своето законодателство и в пълна степен на насоките, изготвени от европейските институции. Искам да ви напомня, че Италия по време на економическата криза до 2015 година премина през е, мащабни бюджетни реформи. Създадохме фискален съвет. Освен това, въведохме реформи в счетоводните стандарти. Те бяха предвидени още през 2009 година, влязоха в сила през 2011 година. През 2012 година влезе в сила закон за баланса в държавния бюджет. Има и механизъм, по силата на който две трети от е, представителите в фискалния съвет е, се, се избират е, по-скоро членовете на фискалния съвет се избират с две трети от членовете на италианския парламент. Поправя се оратора. Това са подробности с технически характер, но аз искам да ги стъкна, тъй като искам да покажа по какъв начин законно функционират нещата. Става дума за експерти. Експерти са членове на, на, на тези е, фискални съвети, но те се избират от парламента. Парламента се намесва във всички етапи на процедурата. От планирането до определянето на законите, на законите за, за бюджетния баланс имам предвид. През последните няколко години имаше няколко намеси, за да се гарантира, че целите пред публичния дълг се изпълняват. Много различия е имало и сме ставали свидетели на, на разнобой между тези, които защитават крайните економии от една страна и другите, които са, следват принципите на, на, на Кейнс. Кризата продължи твърде дълго. Това е най-сериозната криза, която сме имали през е, периода след Втората световна война и много държави членки е, трябваше да променят своите правила. Е, необходимо е да признаем, че и възстановяването е много-много слабо и ето защо трябва да отбележим, че еврозоната е, има растеж на БВП, който е по-нисък от този на САЩ, по-нисък от на новопоявяващите се економики и по-нисък от БВП на всички държави членки на Съюз. Тоест, едва ли няколко многогодишни препоръки е, ще помогнат за справяне с проблема. Втория аспект, който искам да засегна е социалната страна на, на всичко това, което предприемаме. Много често заради тежката финансова дисциплина, заради строгата дисциплина, страдат и инвестициите, няма средства за инвестиране. Плана Юнкер трябваше да доведе до допълнителни инвестиции на стойност 300 милиарда – и 21 милиарда бяха предвидени под формата на гаранции. Италианския парламент е, прие една резолюция по плана Юнкер. Работихме 6 месеца по този план. Е, проучихме го. Приехме път за действие, който се основава на, на повече гаранции от е, Европейската инвестиционна банка ще има използване на така наречените консенсусни облигации, за да се гарантира е, публичното инвестиране и за да се допълни то с нещо. Някои хора смятат, че така наречените консенсусни облигации, за които говоря, са малко по-надежни от е, еврооблигациите, също не безизвестни. Що се отнася до количественото облегчение от страна на ЕЦБ, то също е полезно. Има и един друг фонд, който е наречен нещо като фонд, фонд за спасение. Ставаме свидетели на известен подем в износа на, на държавите членки. Германия и Холандия естествено са първенци в това отношение, но и Италия отбелязва известен напредък. макар че впечатлението, което се създава едва ли е положително. Всички знаем естествено, че износа не е достатъчен сам по себе си. Имаме обаче известен а, излишък и това от своя страна пък показва, че има макроекономически дисбаланс, на който трябва да се обърне внимание. Господин председател, мисля, че трябва да обсъдим възможността за възстановяване на Европа. Не само под формата на интервенция в помощ на износа. В Италия отделихме повече от 50 милиона евро за тази цел. Трябва да обърнем внимание на търсенето във вътрешен план и съм сигурен, че колегите ще говорят по този въпрос. В следващите няколко месеца ще се опитаме да реформираме националните бюджети, ще се опитаме да внесем нови елементи в тях, да се надяваме, че те ще отговорят на координацията, за която всички говорим тук ще елиминираме така наречената предпазна клауза, която подкопава суверенитета. Възнамеряваме да следваме финансовите насоки на Брюксел. Благодаря. L'évocation d'un budget de la zone euro. Благодаря ви. Многократно сме чували подобни коментари от различни наблюдатели, комисари и министри на финансите. И ние тук в Европейския парламент се опитваме да си представим как би изглеждал един европейски бюджет. Комисиите по бюджет и по економически въпроси на Европейския парламент работиха заедно в това отношение. И е, сега ще чуем госпожа Перванш Берес и господин Раймер Боге. Започваме с е, госпожа Берес за 3 минути. Да, благодаря ви, господин председател. Та сутрешната дискусия е изключително важна. В момент, в който започваме работата си с Раймер Бъге, ние всъщност осъзнаваме и контекста, в който водим тази дискусия. Какъвто и да е изхода от референдума в Обединеното кралство, той несъмнено ще има своето отражение – да не забравяме и новите предизвикателства, пред които са изправени нашите економики. А именно, условията на прием на бежанците. Това несъмнено също ще се отрази на нашата дискусия. Дискусия, която почива на дългогодишната ни работа и експертизи. Не може да кажем, че работата ни е предрешена – Европейската комисия се ангажира да направи конкретно предложение до края на годината. Европейския съвет, отново повтарям без значение какъв ще бъде резултат от Европейския съвет тази седмица, така или иначе ще трябва изрично да излезе със становище по тази тема. Някои държави членки, като Франция и Германия, например, също възнамеряваха да излязат с предложение до края на годината. Мисля, че съвсем по оригинален начин подходихме към проблема. За първи път доклад на Европейския парламент ще бъде посветен специално на тази възможност. Възможност, която скромно наричаме бюджетен капацитет на Европейския съюз. А пък някои не толкова дипломатични свеждат въпроса само до бюджет на Европейския съюз. Ние ще работим заедно с Европейската комисия и заедно с Комисията по бюджета и по економични и парични въпроси. Да, има някои недостатъци по отношение на инвестициите. И ние ще трябва да идентифицираме тези недостатъци, които са специфични за еврозоната. И накрая. Отново в този ред на мисли. Тази тема многократно се обсъжда в Европейския парламент и несъмнено е крайно време да проведем и конкретна дискусия. Вие имате привилегията да разполагате с работен документ, който бе изготвен в окончателния си вариант с нощи. С този документ ще видите каква е нашата цел – а именно да разполагаме с достатъчно време, защото проблемът е сериозен, но същевременно да успеем да вкараме документа в пленарна зала през октомври, за да може работата на Европейския парламент да бъде отчетена и при работата на другите институции. Преди председателя да ми отнеме думата, бих искала да се спра на първопричините за днешната дискусия. Господин комисаря говори за принципа на отговорност и солидарност. Този принцип се прилага за еврозоната. Ние желаем да изработим бюджет, но се сблъскваме с три проблема. Първо трябва да помислим как да отговорим на симетричните или асиметричните сътресения как да се справим с липсата на инвестиции и как да направим така, че да има реална конвергентност на всички економики, за да може и еврозоната да действа. Благодаря ви, господин председател. Председателят, видяхте ли, че не ви прекъснах? Господин Боге, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, работният документ, който сме изготвили заедно, е само отправната точка за една много сложна задача, която сме си поставили в сътрудничество с комисията ЕКОН и естествено комисията по бюджети. Ако погледнете историческия опит, ако погледнете доклада на четиримата председатели и след това доклада на петимата председатели, ако погледнете проучванията на учените, на експертите, е, ще видите, че сме изправени пред много въпроси. Искаме този процес да е отворен. Искаме колегите от националните парламенти да дадат своя принос, да коментират. Е, ние ще включим е, вашите бележки. Задачата е доста сложна и за да я решим трябва да работим заедно. Фискалният капацитет е Изключително важен въпрос. Има хора, които са за бюджетен капацитет, други проявяват скептицизъм, трети са предпазливи и казват, че нещо подобно може да има в края на един извървян дълъг път. Мисля, че е добре да си поставим обща цел. Имаме нужда от устойчиво стабилизиране на економически и паричния съюз, нещо, което да надхвърли постигнатото до момента. През последните няколко години, естествено, бяха предприяти важни стъпки. Независимо от всичко, нека да не се заблуждаваме. Настоящите усилия да се излезе от кризата не са усилия за преодоляването само на една единна криза. Това би било опростяване на, на положението. Има много предизвикателства, те са общи и ето защо имаме обща отговорност да разгледаме кой е най-удачният път, кои са най-удачните възможности, за да имаме едно по-светло бъдеще. Аз нямам, не храня никакви иллюзии, тук не се само заблуждавам. Трябва да се намери общо решение на кризата с мигрантите. Трябва да имаме солидарност и по този въпрос, и по въпроса за схемата за гарантиране на вложенията. Освен това, е необходимо да се гарантира, че съществуващите правила се прилагат както трябва. Без нещо подобно бюджетният капацитет на еврозоната няма как да бъде осъществен, да се постигне. Ето защо всички трябва да работим за тази цел. Ако искаме економическия и паричния съюз да стане устойчива конструкция, трябва да говорим за евентуални промени в договорите и бюджета за Дебата за бюджетния капацитет е, е част от, от всичко това. Има обаче рамка, в която работим. Договорите казват, че имаме единен пазар, който трябва да увеличи своята конкурентоспособност и освен това трябва да имаме економическо и социално сътрудничество между държавите членки. Целта е да се укрепи в крайна сметка социалната пазарна економика на Европа модела е еврото. Всичко останало са изключения. Ако някои държави са решили да не се присъединяват към еврото, те не могат да определят темпа на интеграция в рамките на еврозоната. Договорихме многогодишната финансова рамка за Европейския съюз и е необходимо да следваме предписанията на тази рамка. Не можем да създаваме цяла серия поредица от, от е, фондове извън тази рамка. Европейския съюз в неговото единство е висшата ни цел и имаме нужда от собствени приходоисточници, които наистина да бъдат собствени. Ето защо трябва да говорим за това как трябва да изглежда бюджетния капацитет, какви трябва да са неговите измерения, какви структури за взимане на решения трябва да бъдат създадени. Какво точно да разгледаме? Е, какъв точно да е контрола? Кой да поеме отговорността? Е, парламентите да имат ли по-голяма роля? Ако погледнем началото на, на процеса, ще видим, че нямаше, нямаше подобни е, стремежи е, трябваше за една нощ да се вземе решение да се отпуснат 16 милиарда евро, за да може е, да се изгаси един възникнал пожар. Това обаче накърни правилата и накърни правата на парламента. Е, виждам тук Ален Ламасур, който беше председател на комисията по бюджети по това време. Трябваше да приемаме коригиращи бюджети, за да се справим. Това са милиарди, много милиарди, които трябваше да бъдат взети от някъде извън правилата на МФР, многогодишната финансова рамка. И това беше направено без подкрепата на Европейския парламент по това време. Нека да не забравяме този факт. Освен това, кохезионните кохезионната политика, политиката на сближаване има за цел да направи така, че страните, които са далеч от средното за Съюза, да, да стигнат до, до, до, до средните показатели за Съюза. БВП, например. Какво да се направи, за да се стигне до подобен капацитет от тези страни? Въобще, доверието и стабилността в еврозоната са най-важното нещо, ако искаме да имаме светло бъдеще. Благодаря. Благодаря ти, Раймер. Сега продължаваме с дискусията. Под председателството. Председателството на господин Дейсенберг. Благодаря, благодаря на всички оратори за интересните бележки. Има искания от колегите от националните парламенти да се изкажат. Искам да чуем четирима колеги и след това да дам думата отново на нашите експерти. Моля ви, ако имате въпроси към конкретни изказали се, да да казвате към кого точно е насочен въпроса. Първото искане за изказване е от господин Диеш от Португалското народно събрание. Добър ден, уважаеми господин председател. Искам да благодаря на изказалите се за коментарите. Искам да благодаря за това, което беше казано. Две неща искам да подчертая. На първо място, нашия съюз, нашата общност се основава на цели, сред които най-важните са мира и общото развитие. Нашата цел не е бюджетна стабилност. Много инструменти бяха създадени за да се контролират националните бюджети. Аз обаче мисля, че нямаме достатъчно инструменти за да създадем и да управляваме истинското економическо развитие в държавите членки и по-конкретно в рамките на еврозоната. Знаем, че и знаем добре, че създаването на бюджетен капацитет за еврозоната е нещо съществено, ако искаме да се придвижим към сближаването. Това е единствения начин да се облегчат, да се смекчат до, до максимална степен асиметричните сътресения или шокове. Искам да благодаря на депутатите, които представиха този работен документ. Мисля, че той е много полезен. Второто нещо, което искам да кажа е свързано с постоянното отлагане на редица инструменти, които могат да се използват за да се създаде по-голямо доверие между е, публичните инвеститори и частните източници на, на финансиране. Тук имам предвид е, банковия съюз. Постоянно се предвиждат нови мерки и това оказва въздействие върху националните бюджети. В крайна сметка националните бюджети осигуряват е, основната част от е, финансирането, е, основната част от стимулите за частните инвестиции идват от държавните бюджети. Фискалната политика на ниво Европейски съюз трябва да е такава, че имаме различно ниво на, на економическо развитие и съответно трябва да има различно ниво на инвестиции. Ако искаме да има сближаване, трябва да има достатъчно публични инвестиции. Благодаря. Следващия оратор, господин Фан Апелдорн от Холандския сенат. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Е, искам да кажа нещо, което беше казано от колегата от Сената на Холандия Бакер. Той говори за липса на легитимност, що се отнася до взимането на решения по фискалния пакт. Колегата от Италия, депутата от Италия, по-рано каза нещо подобно. Ако искаме фискалния пакт да допринесе за демократичната цялост на Европа, трябва да решим дали може да има европейско управление или не. Аз се притеснявам относно легитимността на, подобно европейско управление. Една от мерките, което се предвиждат са фискалните съвети. Те трябва да са независими. Господин Дайселблум каза, че в Холандия имаме независим фискален съвет. Е, мисля, че трябва да се получим от опита, който сме натрупали. Е, този съвет играе роля в изграждането на холандските политики, но Напоследък той получи много критики поради своите действия. Смята се, че економическата политика се диктува твърде много от спорни економически модели, които правят прогнози за следващите 20-30 години. Ако искаме да увеличим, да подсилим ролята на тези фискални съвети и ако искаме да, да ги установим в целия Европейски съюз, както се казва в доклада на петимата председатели, се, се притеснявам, че ще има проблем с демократичната легитимност на, на подобна мярка. Затова искам да попитам експертите и най-вече господин Московиси, какво смятат те по този проблем и не смятате ли, че има риск от риска за, за демократичния процес като цяло? Благодаря. Благодаря. Следващия оратор Ала Нисели от е, Финландския парламент. Благодаря, господин председател. Искам е, да благодаря за този интересен дебат. Всички имахме три основни предизвикателства пред себе си след е, финансовата криза. Да намерим начин економиката да расте отново, да балансираме публичните финанси и на трето място да избегнем една нова финансова криза. Ясно е, че има нужда от е, финансова координация в Европейския съюз и в еврозоната в частност. Искам да засегна някои много важни принципи. На първо място, откритостта. Добре е да бъдем по-открити за проблемите, пред които сме изправени в Европа и да имаме по-ефикасно изпълнение на начертаните решения. Когато говорим за плановете, които вие очертавате, се притеснявам, че наред с солидарността ще трябва да се демонстрира и чувство за отговорност. Не на последно място по отношение на финансовите пазари. За економическите политики е, нашата собствена отговорност е водеща, защото иначе е, ще е на лице сериозен морален риск. Е, много хора знаят какво представлява вече моралния риск навсякъде по света и аз се притеснявам за този, за този морален риск. Ако моралният риск стане твърде голям, ще подкопаем всичко, което сме изградили в момента и всичко към което се стремим. Какво смятате вие, господин Московиси, за моралния риск в този случай? Благодаря. Много ясен въпрос, казва председателя. Следващия оратор, господин Морешан от Европейския парламент. Much, благодаря, господин председател. Няколко бележки относно фискалния капацитет на еврозоната в светлината на казаното от съдокладчиците госпожа Вереси и господин Бьоге. Благодаря ви за този документ. Европейски парламент е в началото на процеса на работа и ето защо ние се радваме, че имаме възможност да разменим мнение. Много ще е важно да чуем позициите на колегите от националните парламенти. Ако започнем с концепцията за инвестиции, спомената от комисар Московиси, да, инвестициите са много важни, за да се генерира растеж, да се генерират работни места в Европа, но пространството за маневриране е ограничено. Публичните разходи са твърде големи в Европа, дефицитите са много големи в много държави членки и знаете, че дълга е твърде голям. Ето защо мисля, че основната цел за фискалния капацитет на еврозоната е да се отключат по някакъв начин частните инвестиции, а не да се увеличават публичните инвестиции. Ето защо трябва да има структурни реформи, да подобрим конкурентоспособността на нашите економики, да ги направим по-привлекателни за инвеститорите. В светлината на, на, на казаното от Перванш Берес трябва да има сближаване в еврозоната. Да, сближаване към нивото на най-конкурентоспособните економики Ясно е, че трябва да се подобри конкурентоспособността. Бих е, искал да говорим открито и да направим честна, е, открита оценка на инструментите, които имаме и какви резултати сме постигнали, честно да си кажем, с изразходването на европейски средства до сега. Е, включително най-новия финансов инструмент, това е Европейския фонд за стратегически инвестиции. И е на последно място няколко думи за връзката между членовете на еврозоната и унези извън еврозоната. Да, трябва да подобрим управлението на еврозоната, затова работим за този фискален капацитет. Между другото, условията свързани с този фискален капацитет са съществен елемент, според мен, ако искаме да, да постигнем нещо подобно. Значи, за връзката между членовете на еврозоната и унези извън еврозоната трябва да, да, да, да има такава връзка. Бихте ли приключили? Има две категории страни. Страни, които не искат да влязат в еврозоната. Е, на тях е, трябва да им бъдат дадени гаранции, че е, всичко ще е наред. Знаете какво иска господин Камерен. И има държави, които искат да се присъединят в средносрочен план към еврозоната, идните 3 до 5 години. Тези страни трябва да получат правото ако искат да, да, да участват, да, да имат право на глас и да участват в процеса на взимане на решения по фискалния капацитет. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата за отговор на, на, на част от въпросите. Чух и ясни въпроси към комисар Московиси. Първо ще му дам думата на него и след това на двамата докладчици Берес и Бьоге. Господин Московиси je, je vais euh, d'abord partir euh, de, de, de l'analyse des, des besoins et. Бих искал да изхождам най-напред от нуждите и ограниченията, които имаме в економическата си политика и в бюджетната такава. Много от вас споменаха, че се намираме в ситуация, в която бюджетната политика се превърна в неутрална такава. И тя много леко се отразява на растежа. Периода на бюджетна консолидация все още не е приключил, но по-голямата част от държавите в еврозоната, но и тези извън еврозоната, също участват. Освен това сме изправени пред кризи, които са взаимно свързани. Кризата с мигрантите, кризата с терористичните нападения, заплахите гръцката криза, економическата и финансовата криза и проистичащата от тях социална криза. Всичко това идва да покаже, че въпреки всичко Европа е на прав път. Предизвикателствата не са само от бюджетно естество. Планът на господин Юнкер е един първи опит – да се намери решение на липсата на инвестиции в Европа. Да не забравяме, че трябва да прилагаме и публични политики, които също си имат своята цена. Господин Шойбле наскоро предложи да се въведе такса върху горивата, за да може да се финансира политиката на прием на бежанци. Аз не съм сигурен, че се нуждаем точно от данък в това отношение. Бихме могли да отделим средства по смисъла на различни политики и механизми. Например, Европейския механизъм за солидарност. Най-важното е да поставим правилно въпроса. Изправени сме пред предизвикателство, което ще ни занимава дълго и ще ни струва скъпо. Необходимо е същевременно да бъдем и солидарни. Солидарни с Германия, която е най-голямата економическа сила в Европа, но която не може да се справи сама. Та в този контекст трябва да намерим някакво решение. Ограниченията от страна на бюджета и финансовите ограничения от друга. На следващо място финансовия капацитет на еврозоната. Благодаря ви за доклада и за работния документ. Но първият въпрос, на който трябва да си отговорим е защо се нуждаем от бюджет – бюджета може да има различни разпределения. Може да има за цел разпределение на ресурсите или отпускане на конкретни политики. Когато бях министър на финансите във Франция, говорихме за така наречената застраховка в случай на загуба на работното място. Застраховка за безработица. Нека да си отговорим за какво точно ни е необходим бюджет. Това е първия въпрос. На втория Втория въпрос, на който трябва да се отговорим е откъде ще дойдат ресурсите за съответния бюджет. Може да дадем и някой по-общ отговор. Отговор, който да се отнася до европейския бюджет, но също и до собствените ресурси. Марио Монти също работи и размишлява по въпроса. Когато обсъждаме европейския бюджет, не трябва да забравяме да мислим и за бюджета на еврозоната. И в отговор на последния коментар във връзка с сътрудничеството между държавите в еврозоната и тези извън нея, бих искал да кажа следното. Не искам да предвещавам това, което ще се реши на Европейския съвет – но аз съм бил 4 години министър на финансите, сега съм и комисар и в качеството си на такъв съм участвал в съветите на ЕКОФИН и съм вземал участие в заседанието на Еврогрупата. И си спомням добре, че всички заедно работихме по изковаването на Банковия съюз. Банковия съюз, който засяга също така държавите извън еврозоната. Въпросът сега е дали искаме да задълбочим отношенията между държавите в еврозоната и тези извън нея. При всички положения обаче трябва да се вземе предвид спецификата и на едните и на другите. Факта, че има държави, които са извън еврозоната, не трябва да пречи на тези, които са в нея, да продължат напред. Тези държави, които желаят да се присъединят, ще имат възможност да го направят. И накрая, всичко е свързано с демокрацията, с а, морала. Щом имаме бюджет на еврозоната, европейска хазна, политики в това отношение, ще трябва да има и законосъобразен парламентарен контрол – контрол върху изпълнителната власт. И тук ви напомням предложението си като министр на финансите. Не може да нямаме бюджет, а от друга страна трябва да решим и проблема с парламентарния контрол. Парламента на еврозоната ни казват е Европейския парламент. А какво става с държавите, които са извън еврозоната. Нали това е целта на изпълнителната власт и на еврогрупата? Този форум, на който заседаваме сега, съвсем спокойно би могъл един ден да се превърне в нещо повече от това, в деня, в който имаме бюджет за еврозоната. Thank you. Um... Благодаря. Госпожа Береж, господин Бургер, кой от вас иска да се изкаже първи? Имате 3 минути. Съвсем набързо една бележка върху това, което каза комисар Московици във връзка с кризата с беженците. Член 80 от договора засяга масовото навлизане на беженци и справедливото разпределение, включително и финансиране. Това е първично законодателство. Няма мерки за прилагане, няма и бюджет. Ще ви дам обаче един пример. Института за европейски економически изследвания в Манхайм е направил изчисления, с които трябва да предположим, че управлението на кризата с беженците ще ни струват 30 милиарда евро на година. Ако това го, го качим на европейско ниво, или трябва да направим преглед на финансовата рамка, или трябва да променим две от темите, които се считат за табу в държавите членка. Без обаче подобна солидарност, с която да финансираме нещата на ниво общност и да подпомогнем страните, които са силно натоварени. Срещаме проблем с солидарността. Беше казано нещо за липса на инструменти, но аз предлагам първо да се опитаме да използваме по-добре съществуващите инструменти. Да работим по специфичните за страните препоръки това се разбира от само себе си. После трябва да видим и до каква степен ситуацията е сложна. Класически пример за това е инициативата за младежка заетост 6 милиарда 3 милиарда свежи пари, 3 милиарда от Европейския социален фонд. Не така си представяхме нещата трябва да видим дали не са ни необходими нови структури за подобни програми, за да могат те да функционират. Необходимо е да се проведе един отворен дебат. Искам обаче да кажа, че преди да говорим за свежи пари, трябва да имаме по-добро законодателство. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега следва въпроса за фискалните съвети. Във връзка с фискалния съвет – Нека да повторя нещо, което бях казал като една от бележките си. Очевидно е, че италианската служба за бюджета или този съвет се избира от две трети от него се избират от парламента, поради тази причина той е автономен и независим и неговите решения се приемат единодушно решенията на комисията от 2015 година създават независим комитет за финансиране на европейско ниво, който ще координира работата на фискалните съвет, така наречения Европейски фискален съвет. Това обаче може да попречи на неговата независимост и мисля, че една толкова важна консултативна функция трябва да се изпълнява от независим орган. Дори в националните парламенти такива такива органи се избират, а не се номинират. Всеки път, когато има бюджет, както, го, както каза господин Московици, трябва да има и финансово министерство. Явно има общо желание за обща схема за банкови гаранции, за общо данъчно законодателство, но можем да се озовем в един порочен цикъл, който ще трябва да променим. И от комисията зависи е, да реши как да се случи това. Давам думата на госпожа Береш. Мерси, месье президент. Форсимо, он стил... Благодаря ви, господин председател. В съвсем телеграфски стил бих искала да кажа следното. Радвам се, че в рамките на този пръв кръг от въпроси и отговори темата за беженците се превърна в основна. Аз вчера направих предложение и казах, че трябва да протегнем ръка и да подобрим условията на прием на бежанците. Всички в Европа и най-вече държавите членки на еврозоната ще трябва да направят нещо. Има зов за солидарност и ние трябва да отговорим на този зов. За да отговорим на конкретния проблем на Германия, свързан с приема на бежанците. Но трябва на още по-високо ниво да работим, за да има повече солидарност. Колегата от Португалия заяви, че ситуацията е различна в различните държави членки. Да, действително има разлика между виждането в, за фискалната област на европейско равнище и виждането на национално. И трябва да съчетаем тези две виждания. Във връзка с демократичната легитимност, бих искала да кажа, че именно това е целта на днешната конференция. Ако преминем към бюджет на еврозоната, това означава, че ще прекрачим границата на видовете. Вместо да имаме проблем с координацията, ще се зароди нов такъв с управлението, което означава, че ще се промени естеството на работата на националните парламенти и на европейския. Някой каза, че публичните разходи не могат да бъдат увеличени, но ако няма възстановяване в дългосрочен план, че дори и в краткосрачен, краткосрочен, извинете, и това е видно от плана на господин Юнкер, няма да може да се справим, ако няма публична намес. Твърди се, че ако има ефективен капиталов пазар в Европа, ще се стигне до по-добро разпределение на капиталите, което ще възобнови растежа. Но ако няма публична намеса и публична гаранция, не смятам, че ще имаме такъв резултат което означава, че нашата работа в това отношение е изключително важна, защото ще излезем с конкретни предложения, които да позволят да се подобри качеството на живот на европейските граждани. Благодаря. Thank you. The next... Благодаря. Следващия, който поиска думата е господин Мое от Френското национално събрание. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Дискусията за координацията на економическите и бюджетни политики е от съществено значение, ако желаем валутния съюз да престане да куца и ако желаем да стъпи здраво на двата си крака. Въпросът за координацията не означава, че всички неизменно трябва да правим едно и също – националните политики може да се оказват удачни на национално равнище, но да се окажат неадекватни на европейско. Може би е банално това, което ще кажа, но е добре да видим това, което се случи по време на рецесията. И ще видим един конкретен пример. Във всички европейски държави се е, направи изискване за намаляване на бюджетния дефицит, което беше уместно на национално равнище, но когато всички тези политики бяха съчетани, се получи един изключително ограничителен ефект. А това от своя страна противоречеше на идеята за бързо намаляване на публичния дефицит, което означава, че трябва да има координация, но да се взимат предвид обстоятелствата координация, която се налага от правила, не дава необходимия резултат. Полиси микс на еврозоната трябва да бъде публично обсъждан, обсъждан с всяка една държава членка по-отделно. Политическият микс в държавите членки е различен и е важно дори на този форум да може да обсъдим темата. Да обсъдим темата, все пак обсъждаме демократичния контрол. Европейския фонд за стратегически инвестиции може да игра изключително важна роля в това отношение. Той ще позволи да се поемат асиметричните сътресени. Ще позволи да се контрира ефекта на рецесията и ще даде дългосрочни положителни последствия. Всички видяхме, че рецесията ни струваше скъпо от към инвестиции. Трябва да напредваме, да напредваме в посока на еврозоната, трябва да приключвате, казва председателя, е, просто за да престане еврозоната е, да куца, да стъпи на двата си крака. Господин Балала, Балаурус от Гърция следващия. Perhaps my pronunciation was not correct. Може би аз не успях да произнеса правилно името на господина. Господин Бела за съжаление, той явно е излезнал от залата. Добре, казва председателя господин Харвърс от втората камера на Нидерландския парламент. Благодаря. В тази сесия говорим за разрешаване на проблеми, които са довели до трудности в отделните страни и в цяла Европа мисля, че трябва да говорим за източника на проблема, като следваме съветите на различните агенции. Това може да ни помогне. Добре е това, че от комисията вече имат свой собствен бюджетен съвет, но моя въпрос е каква ще е формата. Въпросът ми към господин Госковици е дали този съвет може да бъде и ще бъде независим от комисията. И другия въпрос е свързан с сложността на бюджетните правила, така както са разписани в пакта за стабилност и растеж. Тук говорим за гъвкавост, за това, че трябва да има гъвкавост в пакта за стабилност и растеж – Тази гъвкавост трябва да оставя възможност за национални тълкования, трябва да има изключения. Дори когато говорим за разходите по отношение на кризата с беженците, виждаме, че това се очаква да бъде изключение и въпреки всичко тези разходи трябва да бъдат платени. Пакта за стабилност трябва да разглежда всъщност ще остане или ще изчезне, в зависимост от това как работим с него. И трябва да видим това строго от бюджетна гледна точка. Сега даваме думата на България. Председател, разбира се, че силно подкрепяме идеята за хармонизация на фискалните политики и бюджетните политики на страните членки на Европейския съюз. Вчера обсъждахме въпроса за възможността от хармонизацията на данъците и господин Московици каза, че първата стъпка ще бъде опит за хармонизация на непреките данъци. Моят въпрос е, това вероятно е по-лесното, отколкото хармонизацията на преките данъци, но въпросът е дали е по-правилното. Той използва сравнение, условно, разбира се, с Съединените щати, но даже и там оптималната валутна зона се основава на хармонизация на преките данъци, тъй като косвените данъци в отделните щати са различни. Така че защо Европа ще поеме по друг път на хармонизация на данъците, по-лесния, но както казах, едва ли е по правилния Има един сериозен въпрос, свързан с това, което чухме за фискалните излишъци. Уважаеми колеги, какви фискални излишъци? Последните 40 години Германия само има фискален излишък 2015 година. И то малък. И той ще бъде недостатъчен за решаването даже на мигрантските проблеми. Кои страни от Европейския съюз имат фискални излишъци, освен Германия? Никоя тогава откъде ще дойдат тези средства за този бюджет? Следователно фискални излишъци, ако има в Европа, те са случайни – веднъж на 40 години и в отделна страна. Второ, като член на национален парламент как си представяте, че примерно парламента на Германия ще гласува фискалния излишък да бъде използван за гаранции на все още големия дефицит на Франция – над 4%, или на Великобритания? Това няма как да стане политически. Така че теорията за фискалните излишъци трябва да бъде уточнена как ще стане. И в заключение, още веднъж по въпроса за мигрантите, мисля, че по-голяма отговорност трябва да имат страните, които взеха решение за участие в процесите в Северна Африка и в Близкия изток. Защото не е справедливо да има солидарност само когато трябва да се плаща а да няма солидарност, когато се реализират милиарди печалби. Thank you. The next speaker is Mr. Brackman from the Bundestag, Germany. Благодаря. От Бундестага на Германия, следващия колега. Аз не мисля, че ще е възможно да имаме решения за бюджета, които се основават на случайна практика, при които няма и никакъв демократи... никаква демократична легитимност. Не можем да направим това. Но освен това, би трябвало да работим по конкретни резултати, които искаме да видим при планирането на бюджета на европейско ниво. Много говорихме за демократична легитимност тази сутрин, но това, което хората искат, в момент, в който идеята за Европа не им е толкова привлекателна, е нещо, за което ние директно отговаряме. Трябва да е ясно, че политиките трябва да отговарят на нуждите на хората. Те искат резултати, не ги интересуват процедурите. Поради тази причина от изключително значение договорите да бъдат прияти. Чухме много неща, които бях казани за пакта за стабилност и растеж и другите договори, тези договори отново трябва да бъдат внимателно разгледани, към тях трябва да се придържаме. И това е част от така наречената демократична легитимност. Това, което хората ги интересува е да извлечем полуките от кризата в еврозоната през последните няколко години. Поради тази причина е много важно да обсъдим как нещата ще бъдат разширени. Важно е да говорим за финансово министерство, за съвета. Сега обаче нека да поговорим за договорите. Колкото повече се придържаме към тях, толкова по-добре можем да се справим и с резултатите. Госпожа Пирес от Португалия. Благодаря, господин председателю. Днешният дебат е наистина много важен, защото е важно заедно да обсъдим ролята на националните парламенти и връзките и координациите с европейските институции. Това е особено валидно, когато става въпрос за бюджет, за фискални политики. Дебата е по-скоро политически, а не изцяло економически, защото инструментите, които се предлагат, имат все по-важна политическо измерение. Когато виждаме, че финансовата дисциплина не помага, нещата се променят, трябва ни повече координация, но не трябва просто да се прикриваме с тази координация, като свенливо с едно смокиново листо. фискалния пакт навсякъде не действа, както действа при Франция, Италия и Германия. Въздействието е различно. Не винаги става въпрос само за финансов, финансово въздействие, става въпрос и за политическо въздействие. И на това искам да наблегна. Гражданите из Европа са неразочаровани. Те се чувстват безпомощни, смятат, че не могат да променят мерките, които ги засягат страдат от финансовата дисциплина, от мерките за засилена финансова дисциплина, от увеличаващи се ограничения и забрани върху държавите. Страните искат да правят различни неща в името на своите граждани, но когато го правят, на тях им се втълпява чувство за вина и им се отнемат правомощта. Това е дефицит на демокрацията тогава, когато финансовия пазар е приоритет, а не гражданите на Европейския съюз. Трябва да говорим за демокрация и солидарност, когато говорим за тези економически въпроси. Трябва да гарантираме, че има механизми и инструменти, които не могат просто да наложат подход към дадена държава. Притеснявам се, че тук не става въпрос за една истинска координация – Координацията трябва да види мерките, да речем мерките за подпомагане на беженците. А принципа за всичко това трябва да бъде солидарността. Председателя господин Лоуи от Финландия, двема говорители още ще чуем от Латвия от Франция и след това ще преминем към заключителната част. Сега първо давам думата на колегата от Финландия. Благодаря, господин председател. Ясно е, че еврозоната изисква економи... економическа координация, но след като изслушах днесните речи, дебата днес, мисля, че проблема е свързан с две различни реалии. Първо, взимащите решение на европейско ниво, на национално ниво, виждат нещата по един начин, а на гражданите ги виждат по друг начин. И няма как да не кажем, че тези две гледни точки са диаметрално противоположни. Всички решения за вземане, всички начини за вземане на решение започват да се разбиват и за това не мога да подкрепа идеята за министър на финансите на еврозоната и бюджет към този министър. Смятам, че по-скоро трябва да координираме нещата. Всяка държава членка трябва да поеме отговорност за своята економика, а това ще бъде подрито, ако се присъединим към един общ дълг. Пименос от парламента на Латвия. Заповядайте. Мога ли да задам два въпроса? Първият е свързан с прозрачността в финансовия сектор. Как бихте коментирали това, че нивото на отчетност в финансовия сектор на САЩ остава по-високо, отколкото нивото на финансовия сектор в Европейския съюз? Техните доклади са публични, могат да бъдат проверени от всяко физическо или юридическо лице, докато в Европа е забранено такива доклади да се публикуват. И второ, когато говорим за бюджетна политика и бюджетна координация, искам да задам един въпрос към господин Московици като комисар, като ресорен комисар. Дали кризата при кредитните институции всъщност доведе до проблема или изключителната задлъжнялост на частните лица и домакинства, т.е. кой е виновен, публичен или частния сектор. И възможно ли е господин Московици в края на сесията да каже какъв е неговия метод за това да се справим и да избегнем частното задлъжняване, което ще доведе до следващия балон, който ще се пукне. Благодаря госпожа Ловажи от Френското събрание. Благодаря ви, господин председател. Дискусията е изключително интересна. Бих искала да се спра на суверенитета на националните парламенти. Комисар Московиси напомни прерогативите на държавите членки и техния суверенитет. Това е изключително важно и винаги е било в основата. Както бе споменато тази сутрин, в момента се търси сближаване в економическо, социално и фискално отношение. Вие отговорихте на един въпрос, който беше свързан с така наречената застраховка за безработица. Фискалната конвергентност се счита от някои държави членки като отговор на злоупотребата с данъци някои държави членки смятат, че по този начин ще се избегне и укриването на данъци. Как ще се намери правилния баланс между търсенето и запазването на суверенитета на държавите членки и сближаването от друга страна? Как ще е, се уредят взаимоотношенията между суверенитета на държавите и сближаването от друга а, е, страна? няма ли да се стигне неизменно до доминантна роля на единия от тези два аспекта? Съвсем не е лесно да се постигне равновесие между суверенитет и сближаване. На следващо място, партньорството между Европейския съюз и националните парламенти е решаващ елемент за нашия успех. Благодаря. Thank you. I just one uh, благодаря. Само една последна молба, преди да дам думата на нашите гости. Е, моля всеки от тях да говори в рамките на не повече от е, две минути, за да можем да приключим преди 1.15. Последният въпрос е от господин Карелио от Италия. Благодаря, господин председател. Исках да се върна към въпроса за така наречения фискален съвет – Предложението е на комисията. Предвижда се в него да има председател и четирима членове. Този съвет или борт ще се опитва да взима своите решения с единодушие, както е в комисията. Ако няма единодушие обаче, се предвижда решенията да се взимат с обикновено мнозинство. Разбирам, че е много важно да се дефинира профила на членовете в този фискален съвет. Има някои субективни фактори, е, когато ще се решава за този профил. Искам да попитам е, какви обективни критерии ще използва комисията, за да подбере тези кандидати. Дали ще става дума за хора с голяма международна репутация? Как ще се гарантира, че тези хора няма да представляват интересите на отделни държави членки и ще помагат на комисията в, в, в работата й? Нека да вземем за пример италианския опит при подбора на членовете в този фискален съвет. Ние се опитахме да включим италианския парламент на широка основа и се опитахме да намерим обективни критерии за номинирането на членовете на тези фискални съвети. Националните парламенти, ако не друго, трябва да участват поне при оценката на метода за подбора на тези хора, оценката на техните профили. И от друга страна, Нека да си представим, че е, ще има нужда от много голям анализ, е, много голям е, човешки ресурс, секретариат, който да подпомага работата на, на тези експерти. Ще има ли отделна бюджетна линия или ред за тези разходи? Господин Московеси за заключителни бележки. Ти, grande е, question, donc si vous me donnez un tout petit peu plus de temps, euh, sans abuser. Euh, d'abord, la, la, la première... Ще се опитам да се впиша в двете минути. На въпроса за полиси микса на еврозоната. Смятам, че към днешна дата полиси микса на еврозоната е добре избран и адаптиран. Тенденцията е неутрална, да не кажа леко положителна, в посока растеж – а публичният дълг се увеличи с 30% от кризата на сам. Дълга е изключително голяма тежест за всяка публична политика и затова трябва да се намери колективен отговор. На въпроса за дълга, нивото на публичния дълг, но и на частния дълг е основното ни предизвикателство. Не смятам, че в момента сме свидетели на образуването на балон. Балон, който ни доведе до кризата през 2008 година. Банковия съюз ще направи по-солидна банковата, ни, банковата ни система. Но в рамките на полиси микса ще трябва е, да избягваме да се връщаме назад – да прилагаме е, политика на строги економии, която може да навреди на растежа. Но не трябва да се отказваме и от правилата, защото в този случай отново ще видим факторите, които ни доведоха до кризата. Нуждаем се от финансова и економическа стабилност. Все още економиката е а, е, доста уязвима и всички вие също говорихте за това колебание – на различните фактори в това отношение. Относно фискалния съвет. Европейската комисия реши да осъществи напредък в това отношение, но работата ни е трудна, имайки предвид, че решението се взима с единодушие. Относно за употребата с данъци и укриването на данъци, направил съм едно амбициозно предложение в това отношение. То ще бъде гледано от съвета ЕКОФИН – Пакета се отнася до прозрачността и до докладването по държави членки. Задава се въпроса до къде може да се стигне в това отношение. Следващата седмица в Европейската комисия ще обсъждаме и данъка върху добавената стойност, защото има много злоупотреби и с ДДС. Суверенитета на държавите членки винаги ще бъде уважаван ние просто задаваме рамката. Ако вървим към хармонизация, то тази хармонизация ще дойде от самите държави членки. Това означава, че мултинационалните предприятия най-накрая ще бъдат принудени да плащат данъци при източника. Още едно-две неща, господин председател, на въпроса за фискалния съвет. Да, той трябва да бъде напълно независим и да се произнася предварително във връзка с всяка една възникнала криза. Този фискален съвет не трябва да пречи на комисията да върши работата си. А относно бюджетния надзор, това разбира се ще си остане ваш приоритет. И на последно място, с което ще приключа, във връзка с последния коментар за суверенитета и сближаването. По дефиниция Европейския съюз създава федерални държави. Такива, които запазват своя суверенитет и същевременно вървят към сближаване. И всички заедно вървим именно в тази посока. В доклада на петимата председатели решихме да вървим напред в рамките на пет етапа. В момента се намираме в първия етап. Втория етап е най-амбициозния – а именно економическото управление и демократичното такова. Съветвам ви да не чакате 2017 година, за да излезете със становище по въпроса. Няма само изпълнителна власт, няма само държавни и правителствени ръководители. Този въпрос трябва да бъде разгледан и от ваша гледна точка. Благодаря ви. Thank you. Next speaker is... Uh... Следващия оратор, господин Бьоге. Много благодаря. Мисля, че един колега от Португалия спомена солидарността. Пакетите за спасяване демонстрираха тази голяма солидарност, която имаме. Не забравяйте каква е финансовата рамка между 2014 и 2020 година. Има доста средства за регионално развитие. Много от регионите ще получат помощ и то голяма. Това не е ли солидарност? Е, благодарение на, на тази солидарност е, ще имаме изближаване. Само, че първо всички трябва да си напишат домашното в къщи. Когато си напишат домашното, тогава имат право да пледират за солидарност. По отношение на бюджета, трябва да кажа, че моя собствен регион си е наложил ограничения, има цели, които трябва да бъдат изпълнени, защото и в национален план има солидарност. Ако погледнем какво правят държавите членки със своите бюджети в благодатни и в гладни години, ще видим, че в благодатни години не е спестявано толкова, колкото трябва да се пести. Да се надяваме, че в крайна сметка ще има една система, където всеки да дава своя принос. Погледнете документа за ДДС. Да се надяваме, че тази система ще бъде разгърната в пълна степен за бъдеще. Аз съм за субсидиарността, тъй като не можем да имаме една негъвкава структура без субсидиарност. В същото време обаче не можем да имаме е, отделни мерки, защото няма как да стигнем до, до цялостна, цялостна политика. Госпожа Береш. Както казахте преди малко, вие имате привилегията да получите работния документ преди той да бъде официално оповестен. Всички национални парламенти заедно а, с нас биха могли да изработят демократичната рамка, в която да изградим бюджетния капацитет на еврозоната. Това ще е доста трудно. Както вече казах, а това е упоменато и в работния ни документ, тази тема присъства на масата още от 70-те години. И сега ще трябва да разгледаме темата в светлината на кризите, през които премина еврозоната. Това изисква пълна солидарност, солидарност и по отношение на мигрантите. Благодаря ви, ще се видим отново следващия път. Си. Грация, президенте. Господин Боча, благодаря, господин председател. В заключение, Искам да кажа няколко думи за някои от предложенията, които чухме. Никой не трябва да забравя, че ще бъдем много заети с две задачи. Първо трябва да актуализираме стратегията ЕС до 2020 година. Това трябва да стане възоснова на вече постигнатите резултати. И трябва да се отчете онова, което не е проработило до момента. Има разочарование по отношение на създаването на работни места, намаляването на бедността. От друга страна, фискалния пакт и неговото включване, обличането му в законодателна рамка, не знам дали това ще окаже въздействие върху реалната економика. Това са е, някакви е, ключови е, задачи, първата особено, която очертах и трябва да, да ги свършим, трябва да намерим правилата, по силата на които да се движим напред. Много е важно да решим проблема с макроекономическите дисбаланси. Когато говорим за, за излишък, трябва да се отчете интереса на, на, на публичните е, сметки. Благодаря. Преди да дам а, думата на господин Артюи, искам да кажа, че ще започнем в 2.45 след обед. Ще имаме допълнителни 15 минути. Господин Артюи. Мерси. Благодаря ви. За мен беше удоволствие да изслушам днешната дискусия, която беше изключително богата. В деня, в който решихме да дадем на Европейския съюз един валута, ние поехме голям риск. Тогава сметнахме, че ще може да се справим с проблема, като преразгледаме правилник. Решихме, че ще се справим всичко, като въведем правила. Оказахме се неспособни да санкционираме неспазването на тези правила. И това доведе до гръцката криза. Не може да кажем, че растежа в еврозоната е удовлетворителен. Много държави членки са изправени пред голям проблем с ръста на безработицата. Еврозоната изисква специален вид солидарност фонда и всички средства, които се отпускат, идват от членовете на еврозоната. За да бъдем солидарни, трябва да приложим и специфичен вид управление. Да, има опит за въвеждане на полиси микса, но това ще отнеме време. Демократичната легитимност, според мен, може да се компенсира чрез създаването на група за надзор, включваща националните парламенти и Европейския парламент. В това отношение смятам, че член 13 на фискалния пакт ни дава големи правомощия. А относно бюджета на еврозоната, уважаеми господин комисар, в момента се подготвя а, доклад, така че ние поехме инициатива в това отношение Спешно е да го придвижим напред. Нека да бъдем малко по-дръзки. Ако видите проучванията, ще видите, че европейските граждани държат на единната валута. Гражданите от еврозоната очакват значително подобряване на управлението на еврозоната. Нека да се опитаме да не разочароваме тези хора. Благодаря ви.